политическата група, е, на която той беше член. Компетентните органи на Швеция уведомиха председателя, че е избран господин Якоб Далунде като член на Европейския парламент е, на мястото на господин Петър Ериксон в, считано от 7 юни. Приветствам с добре дошъл колегата и напомням, че той участва в парламента и неговите органи като